Przewodniczący! Председателят. Witam koleżanki i kolegów. Бих желал да ви приветствам с добре дошли, уважаеми дами и господа. И искам да ви помоля, уважаеми колеги, да заемете местата си. Otwieram posiedzenie zawieszone w dniu 6 maja. Прекъснатото заседание на 16 май 2010 е подновено. Искам да ви направя няколко съобщения. Днес за шести пореден път Европейският съюз отбелязва Международния ден за борба срещу хомофобията. Преди 20 години хомосексуалността беше заличена от списъка на заболяванията на Световната здравна организация. Европейският съюз е против всички форми на хомофобия и това е отразено в договора, както и в хартата за основните права. През този месец ние отбелязваме 60-та годишнина от Шуман, декларацията на Шуман. В Брюксел и Страсбург на 9 и 10 май бяха проведени открити дни на Европейския парламент. Дни на отворените врати. И хората имаха възможност да се запознаят отблизо как изглежда работата на Европейския парламент. Повече от 33 000 европейски граждани посетиха парламента в Страсбург и Брюксел. Тук в тази зала имаше 800 представители на млади хора от всички държави от Европейския съюз. Ние проведохме с тях дебат. Аз и 11 други депутати участвахме в този дебат по европейски въпроси. На 11 май, във вторник, аз имах удоволствието да връча наградата Шарлеман в Ахен на младежи. германски, ирландски и български кандидатури бяха наградени. Германският проект обединява 21 държави членки и 22 технически университета. Това е общ технически проект. Първа награда беше връчена на 13 май в Ахен на полският министър-председател Доналд Туск. Миналата седмица посетих Стокхолм и участвах в конференция на европейските председатели на парламенти. Бяха представени 40 национални събрания от техните председатели. Ние разговаряхме за бъдещото сътрудничество, за предстоящото белгийско председателство. Нашият, нашите светски колеги бяха домакини те бяха подпомогнати от испански парламентаристи, тъй като сега Испания председателства ротационно Европейският съюз. Освен това ще има съвместни парламентарни заседания и съвместни заседания на комисиите. Сега бих искал да поздравя страните от Европейския съюз, Обединеното кралство и Унгария с новите им правителства. Надявам се тези правителства да им бъдат стабилни, защото Европейския съюз се нуждае от такива стабилни правителства. Ние представляваме общностния метод в Европейския съюз, но сътрудничеството с националните правителства е изключително важно за нас и то е от интерес на ефективното вземане на решения в интерес на европейските граждани. Протоколът от заседанието на 6 май и текстовете прияти на това заседание са ви предадени. Имате ли някакви бележки? Не виждам никой да иска да вземе думата. Считаме, че протоколът е прият. Дами и господа, Господин Мауло. Мистер Марио Мауро. Господин Марио Мауро. Благодаря, господин председател. Бих искал да припомня, че тази сутрин в Афганистан двама италиански войници от Туринската бригада загинаха при нападение.